Morning, um, Добро утро, колеги. Нека да преминем към нашето заседание. Ако нямате възражение към дневния ред, можем да го считаме за прият. Можем да прием също така и протоколите от заседанията. Ако нямате възражение от 28 септември от 2017 8, 8 март, имаме превод на всички езици с изключение на харватски и ам, а, ирландски. Сега, за номинация на докладчиците. Следваща точка. Проект за резолюция за Фейсбук и ползването на данните от Кембридж Аналитика. аз мога да бъда докладчика. Става се отнася до ам, приложение на, прилагането на регламент за обмен на информация за защита на данните и предложения за регламент на парламента за обмен на информация по системите за 2021-2022 година. ЕКАРЕ също така предлага докладчик за решение на съвета за обмен и помощ, що се отнася до данните за по ДНК в Ирландия. И по друго досие също така с Харватия. Това са препоръките за докладчиците. Благодаря, че сте съгласни. Сега. Имаме също така обмен на мнение със съвета относно еолизъм, широко мащабната система за обмен на данни. Става въпрос за решение на съвета 1987 от 2006 година, както и регламент 1077 от 2011 година. Сега делегирани актови, актове за изпълнение. Първият става въпрос за става въпрос за периода по времето на почивката на парламента за RPS – и става въпрос за среща, която се проведе на 11 септември 2018 година. Този проект беше внесен на вниманието на нашата комисия на 24 август 2018 година. То се отнася до наръчника за актове по делегация и изпълнение. Той е редактиран а, тъй като е приведен в съответствие с а, междуинституционалното споразумение от 2016 година. Що се отнася до актовете за изпълнение? На 24 септември парламента получи а, проект за решение от страна на комисия относно адекватна защита на лични данни от страна на Япония. Всички членове, както и секретарията на Либе, е, са получили по електронната поща това съобщение ако имате възражение, можете да направите това сега. можете това да, го, да внесете вашето възражение до обяд на 8 октомври в секретарията на Либе. Бързо минах по тези въпроси. А също така и прегледах набързо а, езиковите варианти за коригендумите. думите. Те са налични на всички езици. Става въпрос за коригендумите по досията, прияти от съвета и парламента. Така, а сега преминаваме към четвърта точка. Става въпрос за данните на потребители на Фейсбук, използвани от Кембридж Аналитика и отражението върху защитите на лични данни. Става въпрос за проект за резолюция. Колеги, съвсем накратко ще ви представя този проект за резолюция. А, ние го представихме съгласно правило 123 и използване на данните на потребителите на Facebook от Cambridge Analytica. Доста работа беше свършена до момента. Също така имахме изслушване по регламента за общите данни, а също така и три индивидуални изслушвания именно тук в нашата комисия. Много благодаря за всички усилия за организирането на тези изслушвания. Знаете колко е натоварен нашият е, график. Така че, естествено, че това е логическа връзка между е, тези изслушвания, е, станалото събитие и съответно нашия проект за резолюция става въпрос за злоупотреба с е, данни, лични данни. Политиката на Фейсбук, е, според нас, е, застрашава личните данни и се отразява естествено върху предстоящите избори, защото става въпрос за уронване доверието на гражданите в цифровите решения и платформи. Що се отнася до председателя на парламента, той възнамерява да организира изслушване с изпълнителния директор на Фейсбук Марк Закърберг на 22 беше организирано такова изслушване на 22 май, като което участваха нашата комисия и още три комисии. Съответно, членовете отправиха доста въпроси и получиха, разбира се, отговор от Фейсбук, както и от избирателната комисия в Обединеното кралство, комисаря по информиране, информацията и а, други, разбира се, а, комисари, които работят по тези въпроси. А, ние ще преминем към процедура по мълчаливо съгласие. А ние се надяваме всъщност тази, този проект за резолюция наистина а, да се окаже един доста солиден проект в крайна сметка. И това е текста, който ще разгледаме и днес. Много експерти участваха в изготвянето му и се надявам, нали сме постигнали един балансиран текст, защото в крайна сметка нашата обща цел е подобни случаи да не се случват. Надявам се, че и други като мен са разочаровани, защото Фейсбук на отговориха на нашите запитвания относно различни въпроси, свързани с техническа експертиза, конкретни мерки, които те трябваше да предприемат за защита на данните и съответно да спазват законодателството. Това според мен доведе в, до липса на информация или недостатъчно информация, от която ние бяхме поискали и се нуждаехме. Затова аз предлагам да предложим пълен независим одит на Фейсбук по отношение на личните данни. Това е първото искане, което предлагам да заложим в текста, а именно пълен одит от страна на Еолиза и органа защита на данни. Що се отнася до използването на социалните мрежи и платформи за а, различни кампании, то разбира се трябва да се приемат различни а, съответни правила. Ако това не се случи, ако Фейсбук не предприеме мерки в тази насока, то ние трябва да преминем към следващи стъпки. Дружествата би следвало изцяло да спазват а, общия регламент защита на данните – а също така и да работим по-нататък с директивата за електронно лично пространство. И този въпрос, разбира се, ние непосредствено отправихме на изслушването И разбира се, че е необходимо не само да се спазват разпоредбите по регламента защита на данните, но и разбира се допълнителни мерки. Необходима е допълнителна рамка, която да обхване всички проблеми, породени от Фейсбук. Също така се отправих и към, искане и към съвета, разбира се, да разгледам тези наши искания. Това са като цяло общите важни въпроси в проекта за резолюция. Сега имаме възможност да обсъдим текста. Обръщам се и най-напред към координаторите, които присъстват. Ще започнем с НП и господин Вош ще се изкаже вместо госпожа Мецола. Много благодаря, господин председател. От една страна всъщност съм довол, доволен, защото все пак това а, така, разследване приключи а, в а, на обща сметка. Така повтарят се въпросите. Добри въпроси бяха зададени. Получихме, получихме и отговори, разбира се. Сега, що се отнася до това дали ние можем или би трябвало а, посредством Еолиза да започнем разследване, а, не съм напълно сигурен. Не мога да преценя дали изобщо Еолиза има такива правомощия да разследва въпроси, свързани с защитите на данни, на лични данни. einen europäischen Datenschutzbeauftragten, der sich eigentlich mit diesen Dingen beschäftigen sollte. Ich bin mir... така че не съм напълно сигурен дали ЕНИСА, извинете, не Еолиза, ЕНИСА има правомощията да а, прави подобни разследвания. И освен това, как ние ще определим подобно а, разследване. Къде да започне то? В Ирландия, в Штатите? Имаме ли изобщо ние правомощия да започваме разследване в Штатите? И коя друга европейска държава също да включим в обхвата на това разследване? Ако правилно разбирам вашето предложение, то а, тук не става въпрос изобщо за данни на европейски граждани. Така че трудно е да се прецени а, ситуацията. М- според мен няма смисъл изобщо изцяло нови правила и разпоредби да се предлагат и да се създават. Естествено, че не можем да а, имаме пълна превенция на а, престъпление и злопотреба с данни, така както не можем да а, е, заличим а, изцяло кражби, убийства и така нататък. Така че да, можем да имаме по-интензивен контрол. А за целта имаме съответно и регламента за защита на данни. Подобен случай обаче не се намира именно в рамките на регламента, тъй като всъщност имаме и директиви за защита на данните. Може някой друг да гледа на нещата по друг начин, но смятам, че малко по-късно подобни случаи, например, могат да бъдат добавени и включени в обхвата на регламента за защита на данните. Така че в момента предлагам по-скоро да помислим как подобни случаи в бъдеще а, могат да, да бъдат преодолявани и да не се стига до там, т.е. как можем да засилим контрола Ние можем, разбира се, да предвиждаме контрол и а, разпоредби, но на по-късен етап, защото винаги ще има злоупотреба а, с данни. Въпросът е просто да не се стига до такива а, размери. Трябва да погледнем фактите. Има злоупотреба с информация, трябва да се борим с подобни случаи, трябва да предвиждаме контрол и да преценим, да преценим има ли някакви пробойни в а, нашите разпоредби. Общия регламент за защита на данни също а, трябва да а, бъде анализиран, за да преценим дали действително сме заложили в него достатъчно разумни механизми но без и да сме сигурни дали изобщо регламента е достатъчен за подобни случаи, според мен няма смисъл а, да правим нещо повече. Така че аз бих бил по-резервиран и по-скоро бих апелирал да засилим контрола и разбира се да подобрим прилагането и изпълнението на общия регламент защита на данни и това да бъде Да, благодаря, господин Вос. Да, аз обикновено се изказвам, когато чуя колегите, но позволете ми сега а, да вметна нещо. Ние искаме да обсъдим също така как да отговорим ние като парламент именно на а, този случай. Ние, като депутати, а, как можем да отговорим на притесненията на гражданите относно а, злоупотребата на Фейсбук с техни данни. А, имаме така, доста опитни колеги от полит... различните политически групи по тези въпроси, но мисля, че парламента все пак има правомощия, регулаторни правомощия, така че ние можем например, да изготвим тази резолюция, в която предлагаме пълен независим одит. И мисля, че това може да бъде направено. И това е най-малкото нещо, което можем да направим. Така че съм ясен, мисля, че от самото начало можем да се опрем на ролята на Евроюст и на други агенции – и да си дадем сметка за нашето поведение посредством а, резолюцията. А сега есен, а, социалисти и демократи. Да, благодаря, Клод. Малко съм изненадана от това, което чух, но се радвам, че господин Фоси НП също смятат, че регламентът щета на данните трябва нали, надлежно да се изпълнява и всички разпоредби да се контролират в съвместимост, разбира се, с разпоредбите на националните разпоредби и в сътрудничество с органи, националните органи за защита на данни, така че е важно действително залажените в регламента задачи да бъдат е, изпълнени, защото към момента ми се струва, че това не работи толкова добре на ниво държави членки. Сега, за повече контрол и за това, че не се е, нуждаем непрекъснато от нови правила, ми се струва така интересна идея, Ами, НП всъщност може да си помисли така и този, да следва този принцип и в други сектори и области, защото по принцип НП веднага предлагат за всяко нещо нови разпоредби. Сега, относно злоупотребата с данни в, от страна на, на, на данни на Фейсбук, обаче, защо да, и организираното а, изслушване? Много често ние не получаваме отговор, когато организираме изслушвания, както и в случая. Ами дори по, а, по време на старото законодателство Фейсбук а, а, не спазваше разпоредбите. Ние още тогава сме отправили а, въпроси и така нататък и отговора винаги е бил според нас, ние винаги сме спазвали правилата. Та. Тук идеята е да не се насочваме и съсредоточаваме само върху един конкретен случай, а по принцип отговорите, които сме получили от Фейсбук, да ги анализираме и, по принцип да си дадем сметка дали Фейсбук спазва принципно всички разпоредби, свързани с защита на данните. Те събират данни и какво правят с тези данни? Въпросът е, че те ги продават, без изобщо да си дават сметка какво става с данните на хората. Така че това служи за всякакви други цели включая и манипулация на избори. Но трябва си, да се попитаме, кой купува данни? Кой си купува резултати от избори? Кой има такава възможност и ресурси за такова влияние? Чии интереси се обслужват тук? Така че, когато говорим за манипулация на избори, наистина трябва да продължим осторожно нашата работа. Европейския съвет за защита на данните е наистина интересна идея да работи с ЕНИСА, защото имаме много други такива случаи, като Фейсбук. Тук става въпрос за много технически въпроси. Затова смятам, че сътрудничеството с ЕНИСА е, е безспорно и важно, именно за да могат те да дадат обяснения по редица технически въпроси. Смятам, че това е доста разумно предложение. Сега въпросът дали да упражняваме контрол в Европа, в други страни и така нататък. Ами всичко това е логично свързано за мене. Сега, без значение дали в Ирландия да започнем или в друга страна, е абсолютно за мен е без значение, защото основният общия регламент защита на данни се отнася и за граждани от различни страни, така че това въжи и за Фейсбук. Всички органи защита на данни трябва да, си рабо, да, да работят съвместно, да си сътрудничат съвместно с Европейския съвет защита на данни. Сега, как те ще се съгласуват помежду си, кой какво ще прави и как ще се обобщят резултатите, сега разбира се, това ще прецени съвета. Но мисля, че това е предизвикателство за всички ни. И важен е също така въпроса какво прави Фейсбук в Штатите. Съществува едно решение, което обаче, съгласно което Фейсбук казва, че ние спазваме всички разпоредби. Това обаче не е вярно. Така че тази ам, ам, декларация, която, която Фейсбук е подписал, а, че спазва всички правила, трябва да бъде проверена, защото според мен не е вярно кое, това, което те твърдят. Даже се съмнявам, че те спазват всички правила и в щатите. Така че въпросът за контрола е много важен, а именно посредством този така наречен щит за а, личното пространство и личните данни. И аз смятам, че в нашата резолюция можем да бъдем а, много по-ясни, много по-критични. Като цяло обаче мога да подкрепя вашия текст, защото си давам сметка, че всички политически групи трябва да подкрепят а, резолюцията, но ако трябва да се предприеме нещо, а, за да се подобри ситуацията, мога да ви. А, а, обещая, че всъщност аз ще продължи да работя. Тук става въпрос за компромис. Трябва да го подкрепим, а, да не забравяме, че предстоят а, а, из, а, избори, така че максимално бързо трябва да приключим а, този проект. Благодаря. Uh, e Благодаря, Биргит. От името на ЕКАРА госпожа се отсъства, но ако дойде някой член на ЕКАРА, ще го изслушаме. Сега от името на Алде, госпожа Гризбек отсъства, но Софии и Недвел ще се изкаже. Благодаря, Клод. Благодаря за проекта на резолюция. Съвсем накратко бих искала да подкрепя в голяма степен казаното от Биргит Сипел. Няколко бележки с общ характер. Винаги съм изненадана от неохотата с която ЕНП действа, когато става дума за прилагане на европейско законодателство. Имаме общия регламент за защита на данните и много се гордеем с него. Казваме, че е най-добрия от своя вид, само че не искаме да го приложим, за да защитим своите граждани. Вие като че ли защитавате интересите на американските компании повече, отколкото на европейските граждани, ако ми позволите тази цинична бележка три кратки коментара. На първо място, необходимо е да разгледаме изпълнението като цяло на всичко. Не само на всички текстове, свързани с защитата на данните и личната неприкосновеност. Принципно приемаме доста различни типове нормативни актове, но прилагането не е достатъчно. Когато влезе в сила общия регламент защита на данните, много хора се очудиха на някои от изискванията на регламента, които всъщност са изисквания още по директивата и това показва до каква степен директивата въобще не се е прилагала, така че мисля, че трябва да сме много по-строги, тъй като технологиите напредват и тъй като те позволяват да има намеса не само в личния ни живот, но и в нашата демокрация, както стана с Кембридж Аналитика и Фейсбук. На второ място, параграф 24. Тук отново става дума на практика за прилагане. Добре е, че се предлага органите за защита на данните да бъдат подсилени. Аз обаче не съм съгласна с предложението това да се направи чрез въвеждане на нова такса за ИТ сектора, тъй като това е задача на публичните органи. Господин председател, ако не се лъжа, през януари ще имаме едно изслушване точно по този въпрос. Дали правителствата в държавите членки дават достатъчно възможности и средства на органите на защита на данните да си вършат работата. В моята страна този орган получава една трета от това, от което има нужда, за да си върши работата. Не знам как е в други държави. Това вече е нарушение на общия регламент. Държавите членки, значи, не прилагат напълно общия регламент. Те не изпълняват задълженията си. Така че комисията трябва да започне процедура по нарушение. Не трябва да има някакви допълнителни налози или данъци. Не, Държавните бюджети трябва да гарантират достатъчно средства за органите за защита на данните. Аз не съм съгласна с налагането на допълнителни такси. Трябва да принудим държавите да си свършат работата. И накрая по Privacy Shield, параграфи 25 и 26 имахме резолюция, прията на 5 юли и в нея се казва, че очакваме да се спазят всички разпоредби на така наречения щит за личните данни до 1 септември. Доколкото знам, нищо не е направено обаче. Затова мисля, че трябва да се включи един допълнителен параграф и да се каже, че ние призоваваме за суспендиране на щита за личните данни. Не знам дали от правна гледна точка той изобщо все още е издържан, но дори да е, би трябвало да бъде суспендиран суспендиран? Колко сериозно действаме спрямо законодателството, което приемаме? Когато го приемем, вдигаме шум, празнуваме, обаче когато няма прилагане, нищо не се случва на практика. Значи тогава ние не сме никакви законодатели. Затова искам да кажа, че ние ще предложим вкарването на един параграф, който припомня не само приемането на резолюцията през юли, но и факта, че сме поставили крайен срок, който не е изпълнен и в съответствие с това щита за личните данни трябва да бъде суспендиран. Мисля, че комисията трябва да бъде много по-категорична относно изпълнението. И наистина, като казвам много по, имам предвид наистина много по-категорична. Благодаря. По изпълнението ще чуем и комисията, естествено те могат конкретно да говорят по този въпрос във връзка и с резолюцията. Благодаря, Софи. Има ли някой тук от Обединената левица, който да замести госпожа Ернст? Няма никого. Ако някой колега дойде, докато обсъждаме точката, ще им дадем думата. Господин Франц, от името на Зелените. Благодаря. Скандалът около Фейсбук и Кембридж аналитика е скандал не е само свързан с защита на данните, защото вече има и разследване. Тук става въпрос за скандал в рамките на демокрацията. Сега става въпрос за данните на 87 милиона ползватели на Фейсбук. И целта е всъщност да се влияе върху изборите. В Штатите виждаме как стоят ситуацията с, с сегашния президент, а също така да не забравяме и Брексит и други случаи. Ние направихме изслушване, обаче още има нерешени въпроси. Не е ясно всъщност колко милиона данни са били предадени. Според Фейсбук са 27 милиона. Въпросът е, е това, което те твърдят, че всъщност данни на европейски граждани изобщо не са били използвани. Сега, ние не знаем Кембридж Аналитика точно а, какви целеви групи е използвал, за какви цели са използвани тези данните а, и изобщо а, дали са а, манипулирали граждани а, да не а, гласуват и така нататък. Тоест, много са нерешените въпроси и трябва да продължим работа и разследване по темата. Най-трудният въпрос, поред мен, е а, как целият този случай ще повлияе на нашата демокрация. Дали става въпрос само за индивидуална манипулация и а, това дължим всъщност, или на това ли дължим Брексит и избора на, на Тръмп? А, защото тук става въпрос за нещо по-дълбоко, за демокрация. Изследователи на университета в Орик, между прочин, разгледаха подобни случаи и в Германия, търсиха причините за това и всъщност се питаха дали всъщност има някаква връзка между а, с инцидентите с чужденци в Германия, тяхното образование, происход и така нататък. Фейсбук е проблем за нашата демокрация, дори и без Кембридж аналитика. Така че смятам, че е, добър, е добре нашата е, резолюция да призовава към повече прозрачност а, и повече отговорност на медиите. И смятам, че независими учени трябва да анализират а, е, този случай и а, е, предоставените данни. А, смятам също, че трябва да работим съвместно и с съответната комисия на данни в а, Штатите. И това пак няма да е достатъчно. Аз като потребител трябва да избера между 4-5 производители на автомобил и да преценя кой по-малко, кой произвежда по-чисти автомобили, всъщност се нуждае от информация, нуждае се от а, а, информация, за да преценя. И именно това се стигна до тази по-голяма прозрачност след скандала с Volkswagen. Именно затова ние смятаме, е, зелените, е, че е, подобни реклами във Фейсбук трябва да бъдат забранени. А що се отнася до а, търговска реклама, разбира се, ние нямаме нищо против, но въпросът е да не бъдат уронени основните ценности на нашата демокрация. Предприятия като Фейсбук, които се намесват в а, и целят определени политически резултати, а, не могат да бъдат а, оставани ненаказани. Така че ние трябва да предприемем нещо в Европа. Ние, разбира се, разполагаме с етичен кодекс и ние апелираме също така нашите медии и към саморегулация. Въпросът е обаче да упражняваме и контрол. Нуждаем се от правила, за да защитаваме нашата демокрация, която ни е важна. Благодаря. Благодаря. Напомнихте ни колко много различни области са засегнати, избори и така нататък. И ни напомнихте, освен това, че хората очакват парламента да действа. Казах ви, че ще дам думата, ако дойдат колеги по-късно. Дан Долтън дойде. Искате ли да си изкажете от името на екара по резолюцията? Благодаря. Извинявам се, че закъснях, но гласувах по собствен доклад в комисията ИМКО. Нашата група с голям шок установи, че Кембридж Аналитика и Фейсбук са злоупотребявали с данни. Подкрепяме разследването и казваме, че това естествено не трябва да се случи. Моята група подкрепи общия регламент и ние смятаме, че това законодателство е полезно. Радваме се, че Кембридж Аналитика вече не действа, че има обещание да се разгледа случая в САЩ, да се разследва. Има отправено предупреждение към Фейсбук в Ирландия. Орган за защита на данните действа, разследва Същото въжи и за други държави членки. В Великобритания има също орган защита на данните, който сътрудничи с другите органи, за да разследва какво се е случило. Естествено, трябва след Брексит Великобритания да установи добро сътрудничество с Европейския съвет за защита на данните. По отношение на текста, ние смятаме, че той е разумен. Някои предложения обаче отиват твърде далеч. Например, е, има позоваване на кампанията за Брексит. Е, смятаме, че то не е подходящо. Освен това, има предложения във връзка с е, кампаниите в интернет и рекламите. Тук Европейския съюз няма правомощия, така че искаме да се променят нещата. Член 9 казва, че профилирането за политически цели е забранено, но това не е вярно. Член 9 от общия регламент позволява да има такова профилиране, но притежателя на данните трябва да е дал своето съгласие. Параграф 17 казва, че Фейсбук трябва да промени своя бизнес модел. Това не е обаче работа на парламента да се намесва в този въпрос. Фейсбук сама трябва да решава какъв трябва да е бизнес модел и естествено като се подчинява на законодателството на държавите членки. Този параграф трябва да е заличен. Е, параграф 24 не искаме да се говори за нови данъци и накрая параграф 30 призовава съвета да продължи работата по и права си. Ние смятаме, че първо общи регламент защита на данните трябва да се види как се прилага, да се направят оценки и след това да се види дали има нужда от повече законодателство или на този етап не можем да подкрепим параграф 30, но сме готови да работим с колегите по всички тези въпроси. Благодаря ти, Дан. Биргит, процедурен въпрос, така ли? Само една кратка бележка, тъй като Дан говори за и си. Искам да подчертая, че това не е просто допълнение към общия регламент. Това е нещо съвсем различно. Общ регламент за защита на данните има за цел да защити данните, а законодателството, познато като и права си, защитава комуникациите. И то е даже още по-важно, така че аз не подкрепям виждането, че това е едно допълнение, което можем да имаме, може и да нямаме. Не, това е нещо съвсем различно. И която и да било оценка на общия регламент не може да заключи, че няма нужда да защитаваме своите комуникации. Трябва да поясня. Това е по-скоро информация. Не знам какви са правилата за колеги, които искат да дадат допълнителна информация. Мисля, че ще се отнесем учтиво към вас, защото и вие учтиво представихте тази допълнителна информация. Сега се обръщам към комисията. А, между другото, наред с а, координаторите има само един колега, който иска да се изкаже. Нека да приключим с изказванията и след това ще дадем думата на комисията. По-добре е така наистина, да не караме депутата да чака. Все пак ние сме в парламента и това си е нашата резолюция. Ана Гомеш, накратко и след това комисията. Да, напълно подкрепям казаното от Биргит Сипел от името на нашата група. Бих искала сега по-конкретно да Подкрепи казаното от колегите по параграф 24. Данъчното облагане е много важно. Не само за да ограничи компании като Facebook, но и за да се дадат достатъчно ресурси за да може нашите органи защита на данните, надзорните органи да си вършат работа, наистина да извършват надзор и да гарантират, че общия регламент защита на данните се спазва. Защото проблема, както каза Софи и Недвелт е следния. Регламента е отличен, само че на нас като че ли въобще не ни пука за изпълнението. И една от причините за това, че не се грижим за изпълнението е, че хората, които работят в националните надзорни органи защита на данните, няма достатъчно ресурси. Искам да кажа, освен това, че има и още една област, която би трябвало да бъде спомената в резолюцията, а именно нещо, което ние установихме в собственото си разследване. Какво е то? Споделянето на данни от страна на Фейсбук към Кембридж Аналитика надхвърля защитата, областта на защитата на данните на гражданите. Всъщност, това само по себе си може да даде възможност на организираната престъпност да действа, да проникне във всички наши държави. Открихме връзка между Кембридж Аналитика и компанията SCL, която наред с други компании се занимава с продажба на паспорти на Европейския съюз. Ето виждате, че подобна система може да е в интерес на престъпните организации. На следващо място. Естествено, тук основно става дума за скандала Facebook Cambridge Analytica, но ако наистина искаме сериозно да приложим общия регламент и искаме да защитим нашите граждани, не можем да продължим да си затваряме очите за това, което се случва. А какво се случва? В Европейския съюз вече има китайски дружества, които са сключили споразумения с някои правителства за изграждане на системи за лицево разпознаване и то на много широка основа и тези данни след това ще бъдат съхранявани в Китай. Знаем, че в Китай има една система, която се нарича Personal Scorecard и която дава възможност на гражданите и на разузнаването да контролират всеки един гражданин. По-настоящем тази система действа на ниво Китай и тя трябва да действа напълно през 2020 година. Но какви са доказателствата, че Китай не използва подобни технологии и е, в Европа, чрез използването на камери и така нататък. Не можем да си затворим очите пред нещо подобно. Не можем да гледаме само на Запад, към САЩ, през Атлантика. Трябва да гледаме и на изток и трябва да гледаме какво се случва и в държавите членки. Сега комисията. Тина Астола, добре дошли. Вие сте от ГД Правосъдие. Заповядайте. Благодаря. Вярно е, че разкритията, до които стигнахме през последните месеци, скандала, Кембридж аналитика, Фейсбук, всичко това демонстрира, че трябва да има цялостна защита в Европейския съюз и тя се осигурява благодарение на общия регламент защита на данните и той беше достатъчно похвален днес. Въпросът, който беше повдигнат е как да се гарантират свободни и честни избори. В миналото смятахме, че нашите избори априори са такива, но това вече не може да се гарантира. Е, за нас е приоритет да се гарантират свободни и честни избори през 2019 година. Това беше подчертано и от е, председателя в неговата реч за състоянието на Съюза. Ето защо комисията наистина приветства проекта на резолюция на парламента по всички тези теми. Ако погледнем е, сега какви са предварителните заключения на органа по защита на данните в Великобритания, можем да кажем, че като цяло подкрепяме анализа и тревогите, изразени от парламента в неговата резолюция. Имаме нужда от цялостен подход. Що се отнася до казуса Фейсбук, комисията поддържа контакт с председателя на Европейския съвет по защита на данните и председателя на органа по защита на данните в Великобритания. Знаете, че този орган води разследването относно Кембридж Аналитика. Ние напълно подкрепяме координирания подход на европейските органи по защита на данните. Комисаря Йорова следи отблизо резултатите от изследването на Федералната търговска комисия в САЩ и на няколко пъти вече е искала информация по този случай. Това ще бъде напомнено и по време на втория годишен преглед на защитата на личните данни, на щита за личните данни, който ще се проведе след няколко седмици. Всичко това е приоритет за комисията и мисля, че ние сме ви убедили, тъй като сме действали в рамките на няколко изключително деликатни политически случая. Всъщност Фейсбук е част от един много по-широк, много по-голям, многостранен, многолик проблем. Тук са засегнати избирателни комисии, политически партии, платформи за анализ на данните, анализаторите на данните, избирателите, политиците, партиите, така че всички трябва да действат заедно, за да решат проблема и за да запазят честността в рамките на изборните процеси в Европа. Тук се засяга и проблема за политическата реклама. Кой е цел на тази реклама? Как точно се извършва тя? Защитата на личните данни с оглед на киберсигурността. Ето защо, казвам още веднъж, имаме нужда от цялостен подход, в който да включим усилията на всички органи. И ето защо комисията предложи така наречения пакет за изборите. Това се случи на 12 септември. Няколко думи за съдържанието на този пакет. Три елемента. На първо място искаме да гарантираме, че органите по защита на данните, органите по киберсигурността и избирателните комисии работят заедно, за да координират работата по съществуващите правила и да идентифицират пропуски, съответно да ги запълнят. Освен това, искаме държавите членки да създадат мрежа на национално ниво за тази цел. Освен това, призоваваме държавите членки да променят изборното си законодателство в частта му за кампаниите, кой плаща за кампаниите, какъв е така наречения тих период, правилата за медиите и така нататък. Знаем, че съществуват правила, свързани с кампаниите извън интернет, но трябва да има правила и за интернет. На следващо място, изборите за Европейски парламент до година ще бъдат първите, след като новите правила защита на данните влязоха в сила. И ето защо всички заинтересовани страни трябва спешно да проверят дали спазват законодателството за защита на данните, дали то е отчетено с оглед на изборното законодателство и ето защо имаме насоки като част от пакета. На трето място комисията предлага изменения на регламент 1141 от 2014 година, като целта е да се затегнат правилата за финансирането на европейските политически партии. Целта на това изменение е да се даде възможността европейските политически партии и фундации да налагат санкции тогава, когато са нарушени правилата за защита на данните и когато целта на това нарушение е да се повлияе на резултата от европейските избори. Санкциите могат да възлязат на 5% от бюджета на съответната политическа партия. Целта в крайна сметка е да влязат в сила разпоредбите и наистина да се прилагат те преди изборите за Европейски парламент през 2019 година. Затова призоваваме всички да действат бързо. И накрая ще работим с Европейския парламент и с комисията Либе в тази област в идните месеци, за да гарантираме успеха на мерките, които са част от така наречения избирателен пакет, пакет за изборите. Следващите мерки, какви са те? Ще има конференция на високо ниво, която ще е свързана с е, киберзаплахите. Тя ще бъде през октомври. Ще има и колоквиум е, относно е, демокрацията и изборите. Той ще бъде в края на ноември. Домакини там са комисарите Йорова и Тимерманс. В месеците до изборите за Европейски парламент ще трябва да се свърши много работа. Те ще бъдат от съществено значение. За това призовавам парламента в резолюцията да спомене, че е важно да се мобилизират всички заинтересовани страни, за да се гарантират честни и свободни избори и освен това, за да се защитят данните на гражданите. Благодаря. Колеги, повечето от политическите групи казаха какво е мнението им Имате ли някакви заключителни бележки? Не виждам такива. За да стигнем до гласуване, което е предвидено за 10 октомври, след това да се гласува на втората пленарна сесия през октомври, трябва да се предоставят е, изменения най-късно до 6 часа. Благодаря ви. Шесть часа на 28. Следваща точка е актуално състояние на споразумението за адекватност с е, Япония. Господин е, Дженкарели е тук или той е заместен от някого или още не е пристигнал. Can we take, can't take the point yet. Yeah, he has not arrived yet. Um... Той още не е пристигнал. Очаквам това да стане съвсем скоро. Ако ми дадете една секунда, ще се опитам да се свържа с него. So, colleagues, just to, sorry to be clear. Uh, Колеги, е, ще направим кратка пауза, за да изчакаме председателя представителя на Европейската комисия да дойде тук. Комисията обикновено спазва сроковете си. So, yes, um, sorry for the delay, but... Съжаляваме за закъснението. Той току-що влезе в залата. Hey, colleagues, we're going to hear the Commission's representative is going to... И така, представители на Европейската комисия ще ни запознаят с актуалното състояние по преговорите между комисията и Япония за сключване на за излизане с решение за адекватност за предоставянето на лични данни. Миналата седмица получих документи, изпратени от комисията. Те са разпространени сред депутатите. Също имаше и посещение в Япония. Господин Джен Карели, разполагате с около 10 минути, за да ни запознаете с актуалното състояние на оценката. Съжалявам, че се забавих малко. Беше ми казан определен час. Благодаря ви за тази възможност. Както казахте, през юли ние приключихме преговорите по решението за адекватност с Япония. Ще бъде кратък и съвсем набързо ще подчертая важността на резултатите от тези преговори по решението. Освен това, искаме да посочим и кои са основните елементи от едно такова решение за адекватност. Това е много важно решение за адекватност, може би едно от най-най-важните, което някога сме предлагани по редица причини. Нека да спомена някой от тях. Първо, ако се приеме това решение, ще увеличи е, защитата, защитата при предаването на данни от Европейския съюз е, на политически и търговски партньори, с които и сега имаме е, значителен обмен на информация. Тази, това решение също показва, че има сближаване по стандартите за защита на личните данни. Япония е страна, която през 2017, през месец май, изглежда май е много добър месец за личните данни, и Япония също измени своето законодателство за защита на данните, следвайки сходна структура, с сходни гаранции и сходни методи на правоприлагане, както в Европейския съюз. Има доста сходства с нашата система и с общия ни регламент. Вие знаете много добре, вие сте наблюдавали всички тези неща, обсъждали сте ги по време на посещението на вашата делегация в Япония. Ние искаме да стъпим на това значително ниво на сближаване и да отправим ясен сигнал и към останалите страни, които напоследък са променили или смятат да променят своето законодателство в тази сфера, за да бъде приведено то в съответствие с европейското, например Бразилия, Китай, Индия. Този процес на адекватност, знаете, че беше провеждан паралелно с преговорите по споразумението за стратегическо партньорство с Япония. С силната подкрепа на парламента, ние искахме да ускорим приемането на решение за адекватност това беше посочено и във ваша резолюция. И това е подходът, който следваме. Това показва, че сме на прав път. Това отправя и сигнал към останалите ни международни партньори. Насърчаване на високи стандарти за защита на данните и улесняване на международната търговия не са взаимно изключващи се неща. Те в най-добрия случай трябва да вървят ръка за ръка. Вие многократно сте посочвали защо. Ние считаме, че не подлежи на а, преговаряне въпроса за защитата на данните, когато се сключват а, международни а, търговски споразумения. Това се отнася и за Япония. Сега за първ път а, имаме такова а, споразумение за взаимно признаване на адекватността. И така ние работим на базата на изискванията за висока степен на защита. Това е важно за гражданите ни, за бизнеса, за Япония и за Европейския съюз. Освен това е важно и като сигнал, който отправяме към останалите ни партньори. Знаете, че когато става а, дума за потоци а, данни, има някои страни, които не се вълнуват ни най-малко от нивото на защита. Що се отнася до резултата от преговорите, вие видяхте, че проектът е доста обемен, има много важни приложения, няма да навлизам в детайли. Позволете ми обаче да спомена защо, както вече казах, което и вие наблюдавате при посещение в Япония, че има доста голяма му сближаване между Япония и Европейския съюз. Затова ние сме договорили допълнителни гаранции за по-добро закрилене на личните данни, които се предават от Европейския съюз към Япония. Има също и други важни решения, свързани с търговската страна и с отношението на органите в Япония по личните данни. Ние договорихме поредица от правила, които дават възможност на субекти на данните от Европейския съюз да бъдат по-добре защитени, като се затворят някои вратички, които съществуват и които създават възможности за нарушения в системата. Ние всъщност приведохме в съответствие дефиницията за чувствителни данни в законодателството на Япония и нашия подход по този въпрос. Освен това има договорени условия, свързани с предоставянето на данни, които Европейския съюз е предоставил на Япония и тя ги предоставя на трети страни. Това също е важно. Има други гаранции, свързани с упражняването на индивидуалните права на хората да получават съобщения за това, че има вмешателство в личните им данни. Също сме изяснили понятието анонимни данни. Знаете, че има разлика между обхвата на законодателството за защита на данните и това, което наричаме анонимност, нещо, което не попада в обхвата на законодателството за защита на данните. Когато говорим за анонимни данни от двете страни, ние говорим на един и същи език. Това са данни, които са деперсонализирани в голяма степен. Всичко това е посочено в правилата, които са залегнали в решението в анексите. Тези допълнителни изисквания ще бъдат задължителни за компаниите от Япония, които оперират на територията на Съюза. Освен това, те ще се прилагат от органите за защита на данните в Япония. Освен това, получихме доста поети ангажименти на най-високо ниво в Япония, министъра на правосъдието, заместник министъра на отбраната, относно достъпа до правозащитните и публичните органи, органите за национална сигурност в Япония, и данни, които идват от Европейския съюз, за да се гарантира този достъп, когато го има, да следва принципите и изискванията за необходимост и пропорционалност. В това отношение позволете ми също да кажа, че Япония, както всяка друга модерна система в света, е изправена пред доста заплахи, и то сериозни заплахи, в региона, например, в съседните страни. Това е система, особено когато става дума за правоприлагане и за сигурност. Тук има и някои исторически съображения. Има се предвид конституционната рамка, която е прията след Втората световна война в Япония и за това се изисква разрешение в много случаи от съда, за да може да се даде достъп до определен вид данни. Освен това е предвиден много детайлен механизъм за разрешаване на спорове и на жалби. Това включва също и заличаване на данни ако бъде констатирано, че има няма, някой проблем. Този механизъм ще бъде надзираван от органа за защита на данните в Япония. В заключение бих искал да кажа, че когато правим своето, а, своя анализ, а, ние следваме критерии, които са заложени в член 45 на Общия регламент за защита на данните. Освен това, следваме и списъка с изисквания, който е прият от Съвета за защита на данните. Там се съдържат една поредица от критерии, които ни позволяват да направим оценка дали дадена система има нужното ниво на адекватност. Когато говорим за Европейския съвет за защита на данните. Знае, че нашето решение вече е на тяхното внимание, за да излезат те със своето становище. И това се очаква през едните месеци. Това е първата стъпка на процеса на вземане на решения. Съгласно процедурата по комитология, и а, след като премине тази стъпка, тогава Европейската комисия ще може да приеме това решение за адекватност. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам дискусията. Благодаря ви много, господин Джен Карели. Това е много интересна мисия. Както вече казахме, това е в съответствие с преговорите по търговското споразумение. Не знае дали има колеги, които бяха на посещението в Япония. Един от въпросите, който според мен не засегнахте в вашето изказване, и това е спорен въпрос, се отнася за да, че няма официален превод на японския закон за защита на данните. Имаме превод е, на един вариант, е, но този текст е, не е редактиран от специализирани лица и от юрист-лингвисти. За това не можем да сме сигурни дали имаме същото разбиране по формулировките. Ако бъде прието окончателно решението за адекватност, ще бъде обвързващо за Съюза. Как може да се допусне и това, след като няма официален превод на японския закон? Това може да изглежда маловажен въпрос, но е спорен. Исках да го повдигна. Не зная дали сте го обсъждали. Относно сроковете, ако може да ни дадете някаква информация за това, какъв график е предвиден от страна и на японските власти кога се очаква те да вземат своето решение. Може би да изслушаме останалите въпроси. Биргит, Ана, Далтън, госпожа Ципел. Благодаря ви за презентацията. Знаем, че решенията за адекватност винаги са малко трудни. Аз ще се спря на две-три въпроса Има допълнителни правила в приложение 1, които трябва да бъдат задължителни за японските компании. Това зная, че е така, но можете ли да гарантирате по какъв начин ще могат тези правила да имат правно обвързващ характер? Изглежда, че тези правила ще бъдат в полза само на защита на данните на европейските граждани, а не на японските или пък на данни, които са предоставени от други юрисдикции, т.е. нашите данни ще бъдат по-добре защитени от тези на японските граждани. Как съответства това на решението на Съда на Европейския съюз, където се изисква еднакво ниво на защита на данните в трети страни. Освен това, в текста се споменават различните видове глоби, които са от порядъка 3000 до 1 милион което варира някъде между йени, извинете, което варира между 230 до 750 евро приблизително. Могат да възникнат проблеми, да се създадат, създаде усещането, че в Япония на нарушаване на изискванията за защита на данните няма да бъде чак такъв голям проблем как санкциите могат да бъдат направени пропорционални и разобеждаващи. Да, имаше много дискусии относно налагането на глоби. В Япония режима е много по-различен. Имаше философска дискусия по този въпрос. Беше интересен този разговор с нашите японски колеги. Господин Далтън. Да, беше интересно посещението ни в Япония. Да, японците се гордеят и с основания с правилата за защита на данните. Те са много близки до нашите или поне имат същите намерения като нашите. Бих искал да се спре на нещо, което вие казахте за отношенията с Япония и това, което сме постигнали в сближаването с Япония, да бъде разпространено и с други страни. След Брексит е добре ние да имаме нещо подобно като споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, за да има тясно съответствие между правилата за защита на данните в двете страни. Как вижда комисията това? Имате ли някакви планове за да настоявате подобни правила да се приложат и по отношение на други партньори. Аз вече споменах Обединеното кралство, но имам предвид Китай и други. Председателят, ние вече прилагаме общия регламент и за това имаме сега тясна връзка с нормите, прияти в Япония. Това може би е една от разликите. Ана Гомес има думата. Аз виждам какви са стратегическите интереси да има съответствие в изискванията между Европейския съюз и Япония, защото е важно да имаме и добро сътрудничество в тази сфера, като се има предвид развитието на технологиите, изкуствения интелект. Всичко това ще има ясно отражение – върху общия регламент за защита на данните също. Ние виждаме, че доста от важните играчи в развитието на технологиите са напълно запознати с общия регламент. Те ни казват, е, че прилагат е, този регламент на практика. Но основният въпрос е Както и вие посочихте, господин председател и Биргит, е, все още остава без отговор. Не става а, е, дума а, е, защитата на данните да се отнася само за защита на данните на европейските граждани и на японските. Ние искаме да имаме пълна сигурност, искаме официален превод на закона за защита на данните на Япония. Искаме да знаем как действа този закон на практика. Това е важно за нашите граждани, за защита на техните права, но тези защити на правата трябва да са универсални, да обхващат всички граждани. Друг въпрос към комисията. Япония е една от страните, която позволява развитието на криптовалути, както и на технологии, свързани с тях. Всъщност, този, който е изобретил биткоин, твърди, че е японски гражданин. Аз не мога да се представя, че Япония позволява криптовалутите да са валидни там, без никакъв контрол – аз съм живял в Япония. Зная колко силно контролирано всъщност е японското общество. Освен това, Япония се намира в един доста сложен регион и още по-сложен, като наблюдаваме какво става в Китай с налагането на контрол, политически и всякак върх, всякакъв върху гражданите чрез а, кредитните карти. И, и така, аз не мога да си представя, че в Япония се развиват технологиите за криптовалуги без да има някакъв контрол. Колеги, има ли други, които искат да се изкажат? господин Джан Карели по въпросът, който действително е една подробност, но много важна подробност. Вероятно трябва да се изяснят някои неща. Става дума за официалния превод на закона. Този диалог, преговорите не се различават по никакъв начин с друг диалог или преговори, които водим с едни партньори, на които вярваме, каквато е Япония. Ние разчитаме на информацията, която ни предоставят японските власти, така че единственият официален вариант е този, който е на японски язик, но когато един доверен партньор като Япония ни предоставя превод, мисля, че това е добра отправна точка да започнем разговори и оценката ни. Трябва да спомена, че превода е от японски ни е предоставен от органа за защита на данните в Япония, PPC. Това е орган, който държи много на този нов закон, така че би трудно да поискаме нещо по-официално от това. Освен това, когато водим преговори, е много важно, че водим преговорите на английски, след това текстовете се превеждат на японски, т.е. текстовете, които получавахме и тези, които давахме, бяха текстове, които се предоставяха официално от нашите органи, делегацията ни в Япония, и можем да разчитаме на високото качество на експертните им познания. Разбира се, може да се задават въпроси, когато възникнат някакви въпроси. По време на преговорите имахме множество контакти с независими експерти, с учени, както тук, така и в Япония, за да разберем в по-добра степен японската система, да ни разчитаме само на един единствен източник, на един единствен глас. Това ни даде уверения, че ние работим не само по документи, тъй като не става дума само да имаме закони на хартия, но и как те се прилагат. Тоест, ние искахме да разберем изцяло как действа японската система. По другите въпроси за допълнителните правила. Да, те са задължителни и това не защото е записано така, защото имат и правно основание в японското право. Няма да навлизам в подробности, но член 6 от основния закон дава на PPC правомощия да предлага допълнителни защитити. Тоест, имат такива правомощия, дадени им от законодателния орган. Така че тези правила са правно обвързващи. Разбира се, ние трябваше да преговаряме и по изясняването на понятия като чувствителни данни, например. И тук имаше изменения, що се отнася до предоставените данни от Европейския съюз. Също правителството на Япония прие решение, делегирайки допълнителни правомощия на органите за защита на данните за прилагането на тези допълнителни изисквания, така че те са задължителни, ще се следи за тяхното прилагане. Тоест, това, което се предлага тук, е включено в е, иерархията на е, законодателството на Япония. Друг интересен въпрос, който поставихте, защо някои от тези правила се отнасят само до данни, които постъпват от Европейския съюз. Това беше изборът на японските а, е, власти. Когато правим е, проверка дали е в съответствие с общия регламент, ние се вълнуваме от това какво се прави с данните на европейските субекти на данните. Това е нашата компетентност. Ние не можем да заместим японското правителство или японския парламент и да вземаме решение по цялостната система за защита на данни в Япония ние следим дали има достатъчна адекватност между японското законодателство и общия регламент при предаването на данни от Европейския съюз на една трета страна. Защо? Защото японските компании искат, не искат да прилагат две различни системи. Това може също да накара Япония да засили своята защита за да обхване всички, но това са въпроси, които трябва да се решат от японското общество и японските институции. Важно е данните, които се предават от Европейския съюз, да бъдат адекватно защитени. Относно глобите. Да, става дума за числа, но те са предоставени от законодателите. Става обаче за всяко отделно нарушение – ако има нарушение на или пък има незаконна обработка на данни, това ще обхване доста големи обеми данни. За това ще се умножат е, тези глоби по броя на нарушенията, по данните, които са обект на това нарушение, така че тази сума значително ще набъбне. Действително системата е различна. Тази система в Япония позволява да се налагат е, и наказателни санкции, включително затвор. Има система, която е на две нива. Първо, органа за защита на данните, PCC, взема решение. Оказва се, да речем, че не е боравено законосъобразно с данните или са заличени, тогава може да се предаде случая на съда, което може да доведе и до наказание, включително затвор. Ние настоявахме да има ефективни санкции. От Европейският съвет за защита на данните не, не искат ние да следим точка по точка каква е симетрията. Органите по защита на данните искат от нас да има нужното ниво на адекватност. Също, че ще има правна защита, която да е на нужното ниво. И ние считаме, че японската система е ефективна и за това и санкциите, които се предлагат, са ефикасни и разобеждаващи. Това е решение, което отива по-далече от отношенията Европейския съюз Япония, защото Япония е член на Г7, на Г20. Там също има данни, норми, свързани с защитата на данните. И така ние даваме сигнал за останалият свят, че когато има съответствие, това е от полза и за гражданите, и за бизнеса. Мисля, че това е важното при това решение. И последно, по последния въпрос, друг, друго важно измерение за защита на данните между Япония и Европейския съюз е, че имат тясна връзка между европейските а, служби за защита на данните и, евро... и японските служби за защита на данните. Това сътрудничество не е само това а, сътрудничество не е на хартия, а, става дума за а, съвместно тълкуване, общо тълкуване на неща, които се появяват отново, например блоковите вериги. Ние наричаме решение за адекватност от ново поколение – Така че има тясно сътрудничество между органите за защита на данните, не само по правоприлагането, но и по тълкуването на сходните ни правила, което ще доведе до повече правна сигурност и по-висока степен на защита. Благодаря ви, надявам се, че отговорих на всички въпроси. Много ви благодаря. Може ли само да се спрете на а, графика? Да, да, много важен е този въпрос. <laughs> Всички сме, трябва да спазваме графици, както и вашето заседание. Първо, два паралелни процеса. Японските власти, разбира се, трябва да минат през своите процедури. И те ни казаха, че това ще стане през есента. Нашия график е сходен малко или повече. Трябва да изчакаме, разбира се, сега становището на Европейския съвет защита на данни. В председателя Юнкер и премьер-министър Абе имаха общо изявление, че се надяват и двете процедури да приключат паралелно и решението за адекватност да влезе в сила най-късно до края на годината. И ние се надяваме, че и двете страни ще спазят този график. Много благодаря господин е, Джен Карели. Това, всички тези въпроси, свързани с защита на данните, са много-много интересни за нас, е, за нашите членове и нашата комисия, разбира се, отблизо следи вашата работа. Още веднъж много благодаря за вашето изявление. Благодаря на колегите, които участваха. След две минути в 10.30 ще пристъпим към избор на трети заместник председател.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 Okay, colleagues, I know everyone is all... Добър ден, колеги. Знам, че всички са много заети в четвъртък. Е, самолети ни чакат и така нататък. Така че, нека наистина да спазваме графика. Моля ви, заемете места и да започнем. Okay, colleagues, let's begin. Um... Колеги, нека да започнем. По време на гласуване, гласуването първата точка е избор на трети заместник председател, за да замести Ян Филип Албрехт. Това е съгласно нашия вътрешен правилник. Така че, може, моля ви, пригответе вашите а, а, карти ако имаме повече номинации. Ако имаме съгласно правило 100, аз представям следния заместник председател. Господин Ферхоен от НЕП, господин Кючук от АЛДЕ и господин Мейер, госпожа Мейер, извинявам се, от ЕНФ. Това са заместник-председателите, които ще бъдат гласувани. Ако има някаква промяна, разбира се, може е, сега да заявите. Що се отнася до кворума? Нуждаем се от повече от 15 члена. А, имаме това присъствие, така че е наличен кворум. За номинациите искам за а, да представя номинациите за третия заместник председател на комисията Либе. Те могат да бъдат представени както от политическите групи и да бъдат одобрени от 5% от а, всеки комисия, което за нас означава трима. Моля ви, да, не го. Извинявайте, и аз съм поуморен. Сега кандидата трябва да е пълноправен член на комисията и разбира се да спазва всички правила, включая и финансовите. Така че аз ви моля за номинации. Кого желаете да номинирате? Искам да номинирам колегата си Джудит Саргентини. Аргентини. Тоест, вие сте номинирана. Има ли други номинации? Няма други. Така че аз бих искал да се обърна към номинирания кандидат да, ли, да каже дали тя е съгласна за мен е чест, господин председател. Благодаря, Джудит. За нас е чест да приемем вашата номинация. А, ние направихме справка, всички ваши документи съответстват на а, правилата и изпълнява, отговаряте на всички предварителни критерии, разбира се. Вие сте надлежно избирател, когато Кандидатът, разбира се, изпъл... отговаря на всички кандидати, съответно и декларация за финансовото състояние и той е пълноправен член на комисията. Ние можем да преминем към гласуване. Когато имаме един кандидат, ние го аплодираме. Така че с ваше позволение, колеги, ако не възразявате, може ли да пристъпим към избора на Джудит Саргентини за трети заместник председател на комисията Либи, Либе, като я аплодираме.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 така че, госпожа Саргентини, сега вие може да седнете до мене, което казвам, разбира се, винаги и на останалите заместник-председатели. Не знам защо не го правят. Ja, ja, ja, ja. Okay. Okay, thank you. Благодаря ви. И поздравления, Чудит. Сега нека пристъпим към гласуването, колеги. В точка 7. 8, 9, 10, 11. Това са споразумения между Европейския съюз и различни страни относно отмяна на визови режим за краткосрочно пребиваване. Първият докладчик е Емилиан Павел. Желаете ли думата? Не. Така че гласуваме доклада на господин Павел. Първият, първото споразумение е за Барбадос. Без изменение. Може да гласувате. Край на гласуването. Um, Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за Маврици. Начало на гласуването. And the vote is closed. На гласуването. Приема се. Сега приема. Да гласуваме за Сейнт Китс. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Приема се. Сега за Антигуа и Барбуда. Начало на гласуването. Край на гласуването. Също се приема. И Република Сейшели гласуваме. Сега начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И последно, споразумението за Бахамската общност. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Така че поздравления за господин Павел. С това слагаме край на електронното гласуване. We, um, we are, we now, point... Колеги, сега преминаваме непосредствено, непосредствено към точка 13. Докладчика Сесилия Викстром е тук. Така че ако моля да запазите тишина. Става въпрос за статистика на общността за миграция и международна закрила. Ще чуем презентация от Сесилия Викстрон на нейния проекто доклад. Колеги, моля ви да запазите тишина. Става въпрос за проект от доклада на Сесилия Викстрем относно статистика на общността за миграция и международна закрила. Миграция и международната закрила са важни теми и за нашата комисия с сериозни последствия. Е, сега ще чуем, разбира се, Сесилия. А, така че ако докладчетите в сянка са тук и те могат също да вземат думата. Благодаря, господин председател. За мен това е много хубава промяна да правя нещо, да представя една тема, която не е нито политически, нито, политическа, нито емоционална, много техническа, изобщо не е толкова драматична. Това е много различно от всички досиета, по които съм работила до сега. Но и това досие е много важно, защото всички решения, които ние взимаме, би следвало да се позовават на научни изследвания и доказателства. И мисля, че всички сме съгласни съгласни с това, че се нуждаем от добра информация, качествена информация, надежна статистика, за да взимаме добри политически решения, особено в областта на миграцията, където политическите ни позиции се различават много, е още по-важно, отколкото в други области. В доклада предлагам различни а, предложения и теми които следва, е, данни, които следва да се предоставят на, от държавите членки на Евростат. Става въпрос или за статистика, която държавите членки вече събират доброволен характер а, и предоставят информацията на ЕАЗО или по искане до а, гражданското общество. Това вече е факт. А, сега в момента това, което предлагаме, може да доведе до повече работа в допълнение на статистическите институти и органи в държавите членки, но е важно да не ограничаваме достъпа до качествена статистика, именно като се оправдаваме за това, че ресурсите на статистическите институти не са достатъчни, защото в крайна сметка е важно те да си вършат добре работата. Имайки предвид сумите, които се разходват в областите миграция и международна закрила, мисля, че разходите, които ще се породят от допълнителната статистическа дейност, са незначими. Защото смятам, че ако подобрим наистина статистическите данни, ние ще намалим страничните разходи. Много държави членки вече, както казах, с наличните си ресурси, с които разполагат в момента, вече предоставят по тази статистика. Очаквам с нетърпение коментарите на колегите и разбира се да продължим работата по измененията. 4 октомври 5 часа след обед е крайния срок за внасяне на изменения. Възнамерявам да работя бързо с докладчиците в сянка, когато получим измененията. След това, разбира се, да продължим разговорите с съвета. За нас е важно преди края на мандата да финализираме работата по досието. И в този случай мога да ви кажа, че съвета също работи много бързо. И доколкото знам, там няма разнобой в позициите. Те също е, са на мнение, че се нуждаем от е, надежна статистика, която се базира на научни изследвания и доказателства. Това е важно и за съвета. Благодаря, Сесилия. Това много ме успокоява, че не работите наистина а, в, по едно досие, което може да подпомогне други досиета в областта на миграция и международна закрила. А, сега, дори да говорим за статистика, където няма емоционални драми, все пак става въпрос за подобряване и на работа в областта миграция и международна закрила, което е чудесно. Сега, докладчиците в сянка. Мари Кристин, желаете ли нещо да кажете? от името на ГУЕ. Да, благодаря, господин председател. Въпросът за статистиката е изключително важен, защото е важно да се работи по реални данни, когато става за миграционната политика. Нуждаем се от постигане на напредък в областта на събирането на статистически данни, за да може Европейският съюз да се базира на данните, конкретните данни за иммиграцията. Комисията предлага това изменение, като отчита ситуацията с миграцията. Това ще позволи, надявам се, на европейските политици да разчитат на реалистични данни. Това досие е и от техническо естество. Съветът е, постигна съгласие. Надявам се, че и по други досиета ще може да действа със същите бързи темпове. Но понякога знаем, че това не е така. Благодаря за свършената работа, благодаря за доклада. Съгласна съм почти с всички предложения за изменения, които правиш. Подкрепям те и по въпроса за нуждата от данни. За това Евростат да разполага с нужните средства, защото има и допълнително възложени функции. Мисля, че всяка от страните ни има проблеми с спорове по данните, които излизат от националното ниво и тези, които представя Евростат. Имам някои предложения за малолетните и непълнолетни лица се отнасяте. Също повече изясняване на политиката за връщане, доброволно връщане, какво представлява недоброволно връщане. Може би също и по въпроса за определене на възрастта. Не зная как може да формулираме това, но имаме проблеми, е, свързани с определението, определението на възрастта на лица, които се обявяват за малолетни, е, но се оказва при проверките, че не винаги са. Тук са необходими също статистически данни. И достъпа до правната система. Тук също са необходими статистически данни. Имаме някои други неща, но това са съществените въпроси. Не искам да удължавам дискусията. Като цяло нямаме несъгласие. Имам въпрос към комисията, която ни уверява, че няма промени, свързани с защитата на данните. Надявам се, че това няма да се отрази и искаме да получим уверение в това отношение. Защото имам някои съмнения относно транспонирането на законодателството в областта на защитата на данните от държавите членки. Благодаря, Мари Кристин. Извинявам се, че започнахме малко в погрешната поредност. Е, господин е, Джаки от НП, имате думата сега. Да, благодаря, господин председател. Всъщност, докладчика в сянка от НП е господин Здеховски, но той ме помоли да го заместя, тъй като е възпрепятстван да дойде. Така че ще ви представя позицията на НП относно доклада на Сесилия Викстрюм. Тъжно е малко да се каже, че това е само така техническа материя. Не толкова емоционална, но аз мятам, че всъщност ние можем много да се възползваме от това досие, досие от неговите предимства – защото европейската политика за миграция се нуждае от експертни оценки. И а, когато става въпрос за твърде много политика или емоции, то може да се злоупотребява с тях. А тук става въпрос за технически въпроси и така, че политиката се нуждае и от а, а, това измерение. Така, че ние пълно подкрепяме това досие. И това е наистина хубаво, че много бързо можехме, успяхме да се договорим именно по това досие. Така че аз приветствам вашия професионализъм. Виждаме, че европейските политици работят под натиск, и те се нуждаят от добра експертиза, а именно това досие ще представи такава а, а, експертиза. Ние имаме някои изменения, които ще ви изпратим, но на този етап на дискусиите е важно да се отбележи, че досието е а, много добро, ние го подкрепяме. Както казах, скоро ще ви изпратим нашите изменения. Поздравления за Сесилия. Благодаря, господин Чаки. От социалисти и демократи Сесил Кенге. Имате думата. Е, грация, Клода. Е, благодаря, Клод. Аз също искам да благодаря на докладчицата за нейната работа, защото с този доклад, разбира се, се отразяват така предизвикателства пред европейската статистика, така както предлага и комисията. Трябва да се подобри а, качеството на данните. Това не са само технически въпроси, те имат дори и политическо измерение. Реалността, която ни заобикаля, е сложна. И без а, статистически данни трудно можем а, да вземем решение. Затова се нуждаем наистина от а, добри статистически данни. Данни, които вече се предоставят от държавите членки. Държавите членки, някои обаче а, наистина неохотно споделят а, тези данни помежду си. А, така че наистина комисията правилно е идентифицирала проблемите. А, аз също искам да се спра а, на някои а, въпроси, кои са най-слабите категории. Например, липсва а, подход, а, а, който е, изхожда от различните полове, липсват допълнителни гаранции за малолетни и непълнолетни лица. липса информация за достъпа до работни места, за места за чиракуване и така нататък. Аз, разбира се, ще изготвя предложения за изменения, които именно обхващат тези пропуски. Нуждаем се също така от информация за частотата и причините за задържане на лица Например, защо се задържат лица в центрове, им предвид беженци или мигранти в центрове за прием. Тази информация е важна. Освен това, ние се нуждаем от информация как и до каква степен директивата за признаване се прилага. И в заключение, Разбира се, много е кратък срока за внасяне на измененията, така че ние ще побързаме и ще продължим интензивната работа с Сесилия. Защото наистина ние се нуждаем от единна статистика, от единни, качествени, надежни данни. Благодаря ви! Това беше всичко от страна на докладчиците в Сянка. Имам, имахме един въпрос. Мари Кристин също зададе и въпрос към комисията, така че преди да дам думата на Сесилия, се обръщам към комисията. Желаете ли да отговорите на въпроса, както и да коментирате казаното от докладчиците в сянка? Да, благодаря, господин председател. Благодаря за важния въпрос, който беше зададен. Що се отнася до притесненията, свързани с защита на данни, комисията може да ви гарантира, че в статистическото законодателство има достатъчно гаранции за защита на данни и всички въпроси, свързани с защита на данни. Сесилия, имате думата за заключителни бележки. Да, благодаря, колеги. Много се радвам, че работим като екип и сме на едно мнение. Разбира се, ние много внимателно работим по това досие с Мари Кристини и останалите, така че напредваме постепенно. Аз също съм в контакти с съвета. Мисля, че днес или вчера, доколкото знам, май вчера те са заседавали и са постигнали споразумение – което е чудесно. И сега ние наистина също потвърждаваме, че се нуждаем от цифри, нуждаем се от надежна статистика и то сравними данни между държавите членки. това е всъщност цялата идея. Така че много благодаря за работата на колегите и както винаги ние продължаваме да работим в градивен дух. Да, Права сте, наистина надежната статистика е изключително важна, особено в тази област. Благодаря ви. Благодаря на докладчика Сисилия Викстрюм. Благодаря, колеги, за вашето присъствие. Четвъртък е. Така че благодаря на всички ви. Сега следващата точка всъщност е предвидена за 11.30. Колегите все още не са в залата. За това предлагам да направим прекъсване до 11.30. Ако сте съгласни, нека да прекъснем до 11.30, тъй като гостите, които ще говорят по следващата точка от Еолиза, все още не са пристигнали, тъй като дебата е предвиден за 11.30 и продължаваме всъщност в 11.30. Благодаря.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

Sorry, Уважаеми колеги, извинявам се, че закъсняхме. Както винаги се случва в четвъртък, имаме много работа. Благодаря ви за това, че присъствате тук, госпожо Киничи. Госпожо Киничи, вие поддържате бойния дух Добре дошли на колегите от агенцията, позната като Еолис. Добре е дошъл на изпълнителния директор господин Крум Гърков. Сега ще има представяне на консолидирания годишен доклад за дейността на агенцията за 2017 година. Няма нужда да споменавам, че нашите отношения с агенцията са изключително ползотворни и близки. Ще се говори за отчетност сега. Агенцията е приложила няколко различни нормативни акта, които сега се обсъждат в комисията Либе. И ето защо е важно да чуем вашето становище за това какво правите. Освен това искам да ви поздравя за новата сграда на агенцията в Талин. Тя отвори врати миналата седмица. Знам, че някои колеги са били в Талин, други ще бъдат там в бъдеще. Господин Гърков, моля да направите презентация и да се надяваме, че ще дойдат и други колеги. Нека да кажа, естествено, че ни гледат и по интернет. Много хора ще гледат вашата презентация. Благодаря още веднъж на госпожа Киничи за това, че присъства. Господин Гърков, заповядайте. Добре е дошъл още веднъж на вас и на вашия екип. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Винаги е удоволствие да съм тук при вас и да представям постиженията на ЕОЛИСА. Нека за 2017 година на първо място да кажа, че тя беше една година изпълнена с предизвикателства и с много удовлетворение обаче – аз ръководя тази агенция, работехме по настоящите операции, по настоящите системи. В същото време поставихме ударението върху увеличаването на приноса на агенцията към Европейския съюз. Аз мисля, че агенцията успя в а, тази задача. През 2017 година агенцията стана на 5 години. Знаете, че когато се навършат 5 години, се обръщаш назад и се опитваш да си направиш равносметка. За тези 5 години агенцията успя много да подобри своята ефикасност, да подобри качеството на услугите, които предоставя по отношение на оперативното управление на мащабните системи. Освен това, агенцията се превърна в едно единно, един единен европейски орган. Агенцията се доказа като един надежден, компетентен партньор на държавите членки и на Европейския съюз като цяло. Освен това, агенцията успя и да започне да изпълнява нови задачи с цел да се укрепи вътрешната сигурност и управлението на границите в Европа. През 2017 година агенцията успя да изпълни в пълна степен настоящия си мандат по-конкретно да има ефективно, ефикасно, оперативно управление на системите, които са от интерес за Съюза. Шенгенската информационна система, Евродак и други. Искам да кажа, че в тази година нямаше критични инциденти с системата, с тези системи, които да попречат на нормалното им използване. През 2017 година над 76 милиона сигнала бяха регистрирани в шенгенската система. Имало е повече от 5 милиарда търсения в държавите членки. Броя броя на молбите за виза в визовата система беше над 52 милиона, а Евродак съхрани повече от 5 милиона досиета на кандидати за обежище или незаконни мигранти. Виждате, че системите се използват на широка основа и това използване се увеличава в сравнение с предишни години. Искам да кажа, че тези системи са много важни за нормалното функциониране на шенгенското пространство, за ефективното управление на външните граници, както и за ефективното прилагане на европейската визова политика и политика по убежище. Тези системи всъщност са в основата на фундаменталните права на европейските граждани, на правото на предвижване, например. Затова едва ли ще преувелича, когато кажа, че работата на агенцията и системите, които тя обслужва, са кръгален камък за функционирането на Европейския съюз и ние даваме своя сериозен принос за вътрешната сигурност на съюза. В бъдеще, що се отнася до нормалната ответна реакция на терористичната заплаха, на миграционния натиск на външните граници на Съюза, ние ще имаме нужда от своевременен обмен на информация. И това ще стане само ако има съвършени, гъвкави и оперативно съвместими съвместими системи, които да се ползват от различните власти, гранични служители и така нататък. Няколко факта още за постиженията през 2017 по отношение на 6-2 техническата интеграция на Харватия. Тя беше изпълнена така, че Харватия вече е готова да стане член на шенгенското пространство. През 2017 година, освен това, агенцията финализира развитието на системата за е, сравняване на пръстовите отпечатъци в рамките на 62. Тя стана оперативна през март тази година. Искам да кажа, че по-настоящем има няколко държави членки, които активно използват тази система. Има други, които се подготвят да я използват. През май имаше повече от 21 000 търсения с биометрични данни. В юни броя се увеличи на 40 000. Имаше и сериозно развитие в рамките на ВИС визовата информационна система нов вариант, нова версия беше приложена с оглед на влизането в сила на визовия кодекс. Това е изключително важно, тъй като има голямо въздействие от страна на тази система върху Шенген. Няма как да се допуснат грешки. Тук проект приключи на време и изпълни предвидения бюджет през 2017 година наред с държавите членки. Ние проведохме и едно упражнение тренировачно, заедно с държавите членки, както казвам, с целта, целта беше да се види до каква степен сме подготвени. Евродак, освен това, се разви по-настоящем. Тя може да разгледа 1500 транзакции на час и може да приоти 7 милиона различни видове данни. Работата на агенцията през 2017 година не се свеждаше само до ежедневните задачи. Ние успяхме да се вземем и с нови задачи и да ги решим. По-конкретно през 2017 година агенцията направи голям напредък по отношение на прилагането на системата за влизане и излизане. Агенцията приключи всички е, необходими процедури по набиране. Дадохме ход на тръжните процедури за развиването на системата и заедно с държавите членки ние подготвихме техническото задание за системата. Освен това, предоставихме значителна подкрепа на Европейската комисия, що се отнася до прилагането на актовете за изпълнение, както се иска по силата на член 36 от съответния регламент. Всичко това а, спомогна за навременното приемане на актовете за изпълнение през юни тази година. Освен това, агенцията работи активно, що се отнася до прилагането на ETS. Е първоначалната подготовка беше извършена през 2017 година. Определихме нашия вътрешен екип. Освен това, проведохме редица посещения в САЩ, Канада. Срещнахме се и с Върховния комисар в Лондон, за да обсъдим ползите от подобни системи в други държави. Агенцията продължава да оказва силна и активна подкрепа по отношение на оперативната съвместимост. Имаме едно проучване относно биометричните системи. Подпомагаме комисията при изготвянето на други допълнителни подобни проучвания. Всичко това ще бъде естествено в основата на допълнителната работа за създаването на техническите аспекти за така наречената оперативна съвместимост. Агенцията положи много усилия за да подкрепи държавите членки, що се отнася до използването им на системата, особено във връзка с качеството на данните. Агенцията приложи плана за действие по отношение на качеството на данните и освен това ние успяхме да съберем на едно място различни заинтересовани страни, е, за да обсъдим как да се подобри качеството на системите, които управлява агенцията. Тази е, работа, тези положени усилия са много важни. Знаете, че работим по създаването на минимални стандарти за качество и показатели за качество, както се казва в член 8 от променения регламент за ЕОЛИСА. През 2017 година агенцията осигури повече от 40 обучения за държавите членки, свързани с използването на системите. Тези обучителни сесии не бяха насочени само към ИТ специалисти. Те бяха насочени към хора, които оценяват работата по Шенген и към други типове персонал. И не на последно място, през 2017 година ние допринесохме за механизма за регулиране на Шенген. Експерти от агенцията присъстваха на 8 оценъчни мисии и ние дадохме своята дан за създаването на общата визова политика. Участвахме и в три мисии извън Европейския съюз в различни консулства. Когато говорим за бюджета на агенцията, през 2017 година имахме бюджет от 153 милиона и съответно 67 милиона първото кредити за плащане, второто кредити за поети ангажименти. С удоволствие искам да съобщя, че и двата типа средства са използвани почти на 100%. Имаме административни разходи, които покрихме през 2018 година. Искам да спомена, че по-дългото време за приемането на различните законодателни предложения в тази връзка създават риск за изпълнителния бюджет на агенцията и съответно има нужда от допълнителни действия. Това от своя страна на по-късен етап би могло да доведе до трудности, що се отнася до приключването на обществените поръчки или що се отнася до възможността да използваме всички бюджетни е, кредити, които биха е, ни били предоставили в рамките на различните юридически е, предложения. През 2017 година имахме 167 позиции, 131 бяха постоянни постове, другите бяха разделени между временни постове и експерти агенцията на е хора във връзка с системата на влизане и излизане. Успяхме освен това да приключим работата по новата ни сграда. Тя започна в началото на 2017 година и приключи юни тази година през юли тази година вече се въведохме в новия си дом. Освен това, продължим да, продължаваме да работим по оперативния сайт на а, агенцията в Страсбург. А, персонала се премести в новата сграда, но а, има притеснение, че въпреки реновирането, така наречения сайт няма да е достатъчно голям, за да даде обежище и на необходимия персонал, и на системите. Така че ние започнахме подготовка за втората фаза на разширяването. Там ще е, изчистим естествено всички нерешени въпроси, е, ще намерим решение на проблемите и ще имаме възможност да изпълняваме своите нови задачи, както и старите. Естествено, използвахме, използвам, извинете, възможността да кажа, че имаме и много предизвикателства. Списъка е достатъчно дълъг, нямам време да го прочета целия. Нека да подчертая основните предизвикателства. Те са свързани с човешките ресурси. През 2017 година трябваше да изпълним всички задачи, стари и нови, с персонал, който де-факто беше намален с оглед на общото споразумение от 2013 година за намаляването на персонала на децентрализираните агенции. Вярно е, че в идните години ще има значително набиране на човешки ресурси, което е нещо добре дошло. В същото време не трябва да забравяме, че агенцията, за да се управлява нормално, трябва да разполага с персонал, с хоризонтални функции. По-настоящем съществува сериозен риск да не успеем да изпълним съответното европейско законодателство. Искам да спомена конкретно финансови регламент. Има рискове за някои дейности, които пък са много важни за да се постигнат целите и задачите на агенцията. В тази връзка 2018 година един от важните приоритети на агенцията ще бъде да укрепи доколкото е възможно и с подкрепата на бюджетния орган своята хоризонтална функция и да гарантира гладкото функциониране. В заключение, нашата агенция, знаете, се нарича Агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. През 2017 година ние изпълнихме нашия мандат и ще продължим в същия дух, за да гарантираме гладкото функциониране на шенгенското пространство, както и да реагираме своевременно на предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. Нашите услуги е, са всъщност най-видимия принос, който предоставяме е, на Европейския съюз. По-настоящем има цифрова трансформация на фонда за управление на е, външните граници и фонда за вътрешна сигурност. Те ще станат напълно цифровизирани. В тази връзка ЕОЛИСА ще продължи чрез технологиите да оказва подкрепа на държавите членки и на европейските институции, за да направим Европа по-безопасна и по-силна. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Гърков. Преди да дам думата на госпожа Кодрицка и на госпожа Киничи, нека да кажа следното. Имаме добри отношения с агенцията. Отделни депутати имат особено близки връзки с агенцията. Въпросът ми е към вас е по-скоро молба да кажете нещо повече за това как като агенция се справяте с новите предизвикателства. Разбира се, всяка агенция има нови предизвикателства, към които трябва да се адаптира. Бихте ли казали нещо за предизвикателства, които трудно могат да бъдат решени? Например, външни такива предизвикателства. Като пример мога да приведа предизвикателството, свързано с оперативната съвместимост. Когато се анализира предложението, на къде се насочвате, обръщате повече внимание на базите данни, на оперативната съвместимост – вие споменахте подобряване на инфраструктурата, за да се справите с разширяването на системата. Това само за вас обичайни предизвикателства ли са? Или пък са съществени предизвикателства за вас, че са нещо повече от обичайните предизвикателства – Хората отвън не разбират толкова добре базите данни. Затова това са огромни технологични предизвикателства. Считате ли, че може да се справите с тях? Разполагате ли с нужните ресурси за тази цел? Разбира се, при защита на сигурността на данните. Катерина, след това госпожа Кодрицка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Гърков за задълбоченото му представене относно дейността на Еолиза. Аз лично преди известно време имах възможността да посетя агенцията, знае как е изградена как функционира. Затова е интересно да видим как тя се адаптира към новите условия, към справяне с нови предизвикателства, които стават все по-сложни и са от най-различно естество. Имам предвид също новата система за влизане-излизане. и Вие ни дадохте едно много е, детайлно представене на работата на агенцията. Затова аз имам само конкретни въпроси. Като се има предвид е, съществената работа, осъществена от е, ЛИСА, за да може да помогне на държавите членки бързо да обменят информация, особено по въпросите на граничния контрол и сигурността. Вие споменахте тук някои неща. Но какво може да се направи за подобряване на качеството на данните? Това е основен въпрос. Качеството на данните и обучението са тясно свързани помежду си. Бихте ли се върнали на този въпрос? като се е, има предвид е, подготовката, която осигурява и Юлиза на служителите, които е, идват от държавите членки, за да може държавите членки чрез тази система да постигат най-добрите възможни резултати. Натъквате ли се на трудности? От какъв характер? Как ги преодолявате? Как се справяте с трудностите при обучението на персонала? На второ място въпроса за ресурсите. Отколко, доколкото знам, вие обърнахте е, внимание за ключовото значение на персонала и при предишния преглед е, миналата година беше поет ангажимент е, да се наемат нови служители. Въпросът ми е дали сега разполагате с достатъчно ресурси за да може да увеличите числения състав на агенцията, се нуждаете и допълнителни ресурси. Какви са тези ресурси, какво трябва да се направи, ако вече не е направено. И в по-общ план, във връзка с казаното на председат... от председателя Мораец току-що, вие говорите за оперативна съвместимост. Това изисква да се обърне особено внимание на защитата на личните данни, за защитата на неприкосновеността на личния живот. Има агенции, които имат конкретни задачи в тази област, например Европейската агенция по правата на човека като гарант за защита на данните. Тя излиза с препоръки в този смисъл. Въпросът ми е как точно в е, Иолиза работите с останалите агенции, като се има предвид тези толкова важни изисквания, за да се гарантира най-добрата възможна защита на личните данни. И в заключение, по какъв начин си сътрудничи агенцията с частния сектор с оглед запазване на най-високите възможни стандарти – на фона на сложните технически аспекти с особено внимание към въпросите на сигурността. Благодаря, Катрина. Барбара има думата. Аз също искам да ви поздравя, господин Гърков, за чудесната ви работа и за това, че беше интегрирана Харватия също въвеждането на автоматизираната система за дактилоскопични отпечатъци. Знае, че агенцията сериозно подкрепя това, което прави комисията като проучвания по инструментите, оперативната съвместимост, това, което се прави по време на триалозите, целящи да подобрят и юлиза. Европейския търсачка. Какво може да се направи там, за да може да се гарантира сигурността на системата? Това е основният ми въпрос. Благодаря ти, Барбара. Господин Гърков, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Кеничи и на госпожа Кодрицка за това, че високо оценява дейността на агенцията. Ще отговоря на въпросите, които поставихте. Първо за оперативната съвместимост. Оперативната съвместимост определено е сложен въпрос, но аз вярвам, че се занимаваме с нея в много подходящ момент, тъй като го правим на европейско ниво, на ниво държави, членки, вече се натрупва критична маса на различните информационни системи. Както казах в изказването ми, ние работим по цифровия преход между граничния контрол, сигурността, защита на данните, ние искаме да осигурим нужната технологична подкрепа, за да могат граничните служители да се вършат работата по най-ефикасен начин. Това става чрез оперативна съвместимост. Също времено трябва да кажа, че само по себе си оперативната съвместимост не води до създаване нови данни, до агрегиране на данни или прочее. Става дума по-скоро за ефикасно използване на това, с което разполагаме към момента и по-добро управление и установяване на самоличността на европейско ниво. Това също дава допълнителни гаранции за защита на данните атаките и за неприкосновеността на личния е, живот, като се имат предвид атаките, на които сме подложени днес. И Олиса работи в тясно сътрудничество с е, комисията е, и по искане ние оказваме подкрепа при воденето на преговори. Ние предоставяме експертна помощ и през едните месеци очакваме да се постигне положително развитие по споразумението за оперативната съвместимост и при интегрирането на съществуващите системи в цялата архитектура, свързана с оперативната съвместимост, но основното предизвикателство няма да е от технически характер, въпреки че това е голямо предизвикателство за агенцията. Основно предизвикателство е, че има и други инициативи, наред с оперативната съвместимост, които трябва да бъдат завършени в същото време, като Entry-Exit системата. Както каза и председателят, имаме също преразглеждане на някои от важните инструменти, които са в основата на работата ни. И това е в е, един е, хоризонт от 3 до 5 години. Това е основното ни предизвикателство. Същевременно, както и до сега, и в бъдеще ние ще полагаме максимални усилия за постигане на резултати. Агенцията има адекватни, трябва да има адекватни и човешки ресурси относно сигурността на данните. И към днешна дата мога да ви уверя, че системите, които управляваме, имат много висока степен на физическа защита, достъп до местата, където се намират също обучение на хората, които имат достъп до системата, също мерки свързани с киберсигурността, които гарантират сигурността на базите данни. Същите мерки ще се приложат и към новите системи, които ще се въвеждат и към архитектурата за оперативна съвместимост, която ще бъде изградена наред с това. Относно качеството на данните, агенцията Работим много по качеството на данните, които са заложени в системата. През 2016 започнахме работа, през 2017 разширихме дейността си, предоставяме редовни съобщения на държавите членки за всякакви отклонения и виждаме, че те предприемат все повече мерки за коригиране на данните, така че през 2017 данните бяха на по-голяма висота в сравнение с предходните години. Ние очакваме новия регламент, който ще ни даде възможност да вземем допълнителни мерки заедно с евро... държавите членки и Европейската комисия да определим стандартите, изискванията за качество, които ще се прилагат по отношение на европейската система и на националните системи. Надявам се, че това ще бъде значителна положителна промяна при управлението на качеството на данните в сравнение с сегашното положение. Сега за обучението и за изграждането на капацитет. Понякога се забравя за важността им, но те са от особена важност, за да се използва в пълна степен новата, новите технологии, новите системи, които се въвеждат. Както вече казах, през 2017 ние организирахме в агенцията 42 курса, разширяваме също предлаганите обучения тази година. Това ще продължи и през следващите години. Разбира се, има някои предизвикателства в тази връзка. Има все по-високи изисквания от държавите членки, т.е. има все по-добро разбиране за нуждата от подобно обучение, но същевременно агенцията разполага с ограничени ресурси, за да организира такова обучение. Ние имаме само един служител, който отговаря за обучението. Затова е необходимо този въпрос да се реши а, чрез а, набирането на национални експерти. Опита показва, че това не винаги е добре, защото националните експерти, а, националните служби не предлагат винаги най-добрите си експерти които да обслужват нуждите на агенцията. Това е една от хоризонталните функции, за които споменах и ние се надяваме, че ще можем да намерим решение на този въпрос с подкрепата на бюджетния орган най-вече. По отношение на обучението на държавите членки, това, което предлагаме, е обучение, обучаване на обучители, за да могат държавите членки да натрупат собствен капацитет, да могат да обучават своите крайни ползватели. Относно предизвикателствата, свързани с въвеждането на нови системи, ETS, ние работим също с IPOL, с Frontex, с експерти от, от трите агенции, се работи по общ обща програма за обучение, а тя ще се об... обсъди с държавите членки, за да се прецени какъв да е обхвата, съдържанието. След това ще се разработи пакет от обучителни мерки за периода 2020-2021 година. Тоест ние гледаме към бъдещето, проактивни сме, а не реагираме само на ситуацията. Оперативната съвместимост е горещата тема особено в контекста на защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот. Оперативната съвместимост няма да създава нови системи, т.е. няма да има нови системи, които да бъдат защитавани, нови данни, които да бъдат защитавани. Същите мерки за защита на данните към момента ще се прилагат и към новата архитектура за оперативна съвместимост. Трябва да разреш... правим разграничение между защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Защита на данните е в отговорността на агенцията и надзорния орган по защита на данните на Европейския съюз наблюдава дейността ни. Няма никакви критични бедежки на базата на извършените експенции за тази година. Що се отнася до защитата на личния, неприкосновеността на личния живот, става дума за това как се използва системата и какво правим ние, за да гарантираме неприкосновеността на тази система. Ние използваме метода Privacy by Design още при разработването на системите се въвежда. Работим заедно с Агенцията за основните права. Ние имаме доклад за това как действат IT-системите. Това намира отражение и върху начина по който ам, конструираме системите за влизане и излизане и ETS е също. Относно координацията с частния сектор – от самото начало агенцията винаги е подчертавала, че търсим тясно сътрудничество с частния сектор. Това е ключ. Ние сме агенция, но новаторството не идва от нас, а идва от частния сектор и ние искаме да можем да използваме тези нововъведения. Затова имаме натрупани добри практики, организираме годишна конференция, организираме кръгли маси с представители на сектора и разглеждаме конкретни въпроси. Например, през октомври ще разгледаме въпроса за разполагане на технологии по външните граници на Съюза, за да може да се въведе системата ETS и Entry-Exit. Всичко това изиска много тясно сътрудничество с е, частния сектор, особено с водещите технологични компании. Това вече се усеща. Е, през 2015 имахме един пилотен проект е, и работата продължава. По въпроса на госпожа Кудрицка за оперативната съвместимост, какво трябва да се направи, за да се защити сигурността няма нищо ново по отношение на системите. Те ще се използват за достъп до данни и за по-голяма ефикасност на системата. Същите правила за достъп, които са валидни към момента в Евродак, ще бъдат включени за ESP и останалите. Също принципа за ограничаване на това, за кое, какво се използват системите, ще продължи да се прилага. Сега едни и същи данни се използват в различни системи. Сега ще се наблегне на по-ефикасния достъп. Това ще е важно за органите, които се занимават с управлението на границите, управлението на потоците мигранти и прочие. Много ви благодаря, господин Гърков. Благодаря на колегите, които останаха за дебата. Много късмет ви желая и много успех на вас, господин Гърков и на вашия екип. В 12.30 ние ще продължим с заседание на координаторите, както и изслушване в 15.30. Благодаря колективи още веднъж и ще се видим след обед. Coordinators in